съобщение, поискано вчера в 12 часа, така че няма да има такова. Минаваме по същество към гласуванията. Йенсен Олмайер. Процедура по приемане на бюджета. По именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Апровато. Приема се. Съветът има право да вземе отношение, ако желае. Заповядайте. Е, Господин председател, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа, искам да ви поздравя с гласуването на бюджета за 2014 година. Съвета а, с удовлен, удовлетворение проследи това гласуване, резултат от помирителния комитет през а, ноември. Знаете, че а, този комитет излезе с а, съвместни а, становища. Съвета подкрепя тези съвместни становища. Госпожо председател, искам да се възползвам от възможността да благодаря благодаря на председателя на Комисията по бюджета господин Ламасур, господин Янсен и Моника Холмар, както и на Джовани Лавия, както и на други членове на Европейския парламент, които участваха в бюджетната процедура. Искам да им благодаря за техния конструктивен подход. Е, благодаря. И така, минавам към прочит на следния общ текст на Комисията по помирение от 12 ноември 2013 година, прият както от съвета, така и от парламента. Бюджетната процедура се проведе съвместно, съгласно изискванията на учредителните договори, следователно бюджетът е прият и процедурата приключена. Бюджетът за 2014 година е окончателно прият. Ще положи подпис под него председателят на парламента и това ще се случи още днес. Andiamo alla relazione de... И сега минаваме към доклада ДЕАН. Начало на поименото гласуване, край на гласуването по доклада ДЕАН. Апровато. Приема се докладът Лавия. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край. Апровато. Приема се. Докладът Фернандеш. Начало на поименото гласуване. Вото Кюзо. Край на гласуването. Приема се. Връщаме се малко назад, защото съветът иска да вземе отношение по доклада Лавия. Заповядайте. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, госпожи и господа, Европейския парламент е, току-що прие е, е, изменение по позицията на е, е, касаят за бюджета за 2013 година. Това изменение е, е в пълно съзвучи с поразумението е, постигнато на помирителния съвет миналата седмица в съответствие с последното изречение на член 314 или не 4 на договор за функциониране на Европейския съюз. Искам да ви уведомя, че съвета приема изменението на, на парламента по проекта бюджет номер 9 за 2009 година. За това не е необходимо прилагането на член 314 или не е от договор за функциониране на Европейския съюз. Много благодаря. Минаваме към доклада Бълге. Начало на поименото гласуване. За. Край. Приема се. Докладът Маринеско. Начало на поименото гласуване. Край. Приема се. Докладът Морейра. Начало на поименото гласуване. Край. Приема се. Докладът Пруст. До... Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. докладът Клаес. Начало на поименното гласуване. Начало. Край. Приема се. Докладът Сартори. Начало на поименното гласуване. Край. Приема се. Доклада Ван Рой Крел. Госпожа Берес? Госпожо председател, аз вече взех отношение по този въпрос в пленарна зала в понеделник. Констатирам, че председателския съвет нарушава членове 50, 56 и 63, най-малко тези членове, и ни забранява да гласуваме по демократичен начин. Съжалявам за това. Опитах с нощи за последно да предложа на президента на Европейския парламент от името на Комисията по трудова заетост да представя и устно изменение, което да позволи на пленарното, на пленарното заседание да се произнесе за 25% от социалния фонд. За съжаление това ми бе забранено. Съжалявам за това. Онореволе Феррейра, прего. Господин Феррейра. Добре, президент. Крияки рейт. Много благодаря, госпожо председател. От името на нашата политическа група искам да повторя още веднъж, че внесохме много различни изменения към този доклад и за регламент за общата стратегическа рамка и не приемаме факта, че не, нямаме възможност да гласуваме по внесените от нас изменения. Това е антидемократично, това е ограничение и е неприемливо по отношение на правата на депутатите, те да внасят е, изменения, които да, за които да не се гласува. Искам още веднъж да поискам преразглеждане на тази процедура, така че да бъде възможно измененията, които са внесени, да могат да бъдат гласувани. Благодаря. Чудесно. Записвам се. Благодаря. При все това обаче трябва да продължим. Трябва да продължим с гласуването. Извинявам се. Спомняте си сигурно, председателския съвет вече се произнесе по този въпрос. Председателят Шулц също се произнесе, така че приключваме с дебата и Преминаваме към гласуването на първи блок. Това е последното изказване. Госпожо Феррейра. Госпожо. Президент, я тъмбен... Благодаря, госпожо председател. И аз исках да помоля за това, още веднъж да се преразгледа това становището. Аз искам да внеса изменение към член 21. Става въпрос за макроекономическата условност. Това е важно за държавите по структурните фондове и няма нищо общо с структурните фондове процента на грешки. Смятам, че трябва устното изменение да бъде прието. Благодаря. Чудесно, разбрахме какво искате. Ясно е като бял ден. Искате и вие да вземете отношение, заповядайте. You haven't yet asked whether members want to object to this oral amendment. We do object to the а, ние възразяваме също това устно изменение, защото имаме такова право. Преди да продължи нататък, искаме да възразим срещу изменението на госпожа Пер. Добре. Мисля, че се изразих ясно. Изменението не се приема. Трябва да гласуваме. Пан Блок, първи. След което продължаваме с следващите изменения. Това го обсъди и се произнесе по него председателския съвет и самият господин Шулц днес в понеделник. Гласуваме по блок първи. Заповядайте. Votazione кюза. Край на гласуването. Апровато. Приема се. Гласуваме за предложението на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 489. За, против, въздържали се, приема се. 490 за, против, въздържали се, приема се законодателна резолюция по именно гласуване, начало на гласуването, край. Апровато. Релацион... Приема се. Докладът Морен Шартиер. Първи блок. Начало на поименното гласуване. Вото кюзо. Край. Моменто. Апровато. Момент, само приема се. Госпожа Анс. Смятам, че е абсолютно скандален начинът по който ръководите това гласуване. Моята политическа група се опита да внесе устно изменение. Беше отказано. А, вие допускате изменението на Перес. Ние искаме и настояваме в този случай и нашето изменение да бъде допуснато. И самата, самият факт, че тя имаше възможност да се изкаже, противоречи на а, правилата. Госпожо Хан. Аз просто изпълнявам правилника. Ако това на вас ви се вижда скандално, това е друг въпрос. Правилата са обаче, за да ги зачитаме. Да гласуваме по доклада Морен Шартие. Предложение на комисията. Начало на поименното гласуване. Край. Апровато. Приема се. Законодателна резолюция. Начало на поименното гласуване. Край. Апровадо. Приема се. Доклада Обрайт. Блок първи. Начало на поименното гласуване. Край. Приема се. Предложение на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 76. Кой е за? Против? Въздържали се? приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция, поименно гласуване, начало, край. Вато. Приема се. Докладът Пакаринен. Блок първи. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се предложение на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 115. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателна резолюция. Поименно гласуване. Начало. Край. Приема се. Докладът Буштинаро. Блок първи за, против, въздържали се, приема се. Втори блок всъщност предложение на комисията. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Изменение 64-то. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, законодателна резолюция, начало на поименото гласуване. Край. Приема се. Докладът Зелер. Първи блок. От първи до, 70, до 48. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 49-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 50-то за, против, въздържали се, приема се. 51-во за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция. По гласуване начало. Край. Приема се. Докладът Регнер Краца Цагарополу. Амблок гласуваме. П, за, против, въздържали се, приема се. Блокът. 11-то изменение. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се, Приема се. 33-то. Начало на поименното гласуване. Край. Апровато. Приема се. 34-то. Поименно гласуване. Начало. Край. Приема се. 38. Начало на поименото гласуване. Край. Приема се. 47 за. Начало на гласуването. Край. Приема се. 50. Начало. Край. Приема се. 54-то. Начало. Край. Приема се. 66-то. Поименно гласуване. Начало. Край. Приема се. 68 на начало. Край. Отхвърля се. 83-то. Начало. Край. Отхвърля се. 48-о начало. Край. Приема се. 84-то. Начало. Край. Отхвърля се. 49-то. За, против, въздържали се, приема се. 86-то начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 51. За, против, въздържали се, приема се. 86-то начало. Край. Това 87-мо. Е Отхвърля се. 52-ро за, против, въздържали се, приема се. 53-то за, против, въздържали се, приема се. Четвър, 40 отпада, 88 за, против, начало, край. Отхвърля се 55 до 57 за, против, въздържали се. Приема се 89-то. Начало на гласуването. Край. Отхвърля се. 58. За, против. Приема се. 59. За, против, въздържали се. Приема се. 60. За. По именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Апроват. Приема се. 61. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 90 по име на гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 62. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 70 по име на гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 71. Поименно гласуване. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Отхвърля се. 24. За? Против? Въздържали се? Приема се. 72. Поименно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 73. По именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 32. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 74. По именно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 35. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 75. Поименно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 36. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 76. Поименно гласуване. Начало. Край на гласуването. Отхвърля се. 37. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 77. По на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 78. По на гласуване. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 79 по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 39 по именно гласуване. Начало. Край на гласуването. Приема се. 67 по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 80 по на гласуване. Начало. Карай. Отхвърля се. 81 по на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се 42. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се 82. По име на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. 43. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. За предложението на комисията по име на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме по законодателната резолюция. По именно гласуване гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. L'azione Берес. Докладът Перес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 Приема се. Четвърта част. За, против, въздържали се. Приема се. Пета част. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край. Приема се. Шеста част. Поименно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Седма част. Поименно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Осма част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Девета част по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Десета част по именно гласуване. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Предложение за изменение 2. Кой е за? Против? Въздържали се? Проверяваме електронно. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Първо изменение, първа част. По име на гласуване, начало, край на гласуването. Приема се. Втора част, по име на гласуване, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част отпада. Гласувам предложението на комисията. За, против, въздържали се. Приема се. Законодателната резолюция по именно гласуване. Гласувайте сега. Госпожо Берес, искате ли преди гласуването да кажете нещо? Благодаря. Искам да попитам и всъщност да изразя желание да започнем преговори с съвета. Моля да ни да дадете разрешение да прехвърлим този текст към комисиите, за да започнем начало на преговорите. Благодаря. Е, понго in votazione la proposta della Добре. Това гласуваме по предложението на докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 Сега започваме гласуването по пет законодателни е, теми, които касаят реформата на а, ОСП. Е, повече от е, две години и половина работим по тези теми. 27 е, колеги работиха в преговарящите екипи. Е, смятам, че е важно да подкрепим компромисите, е, да гласуваме положително за тях, за да може работата от последните две години и половина да не се поставя под съмнение. Благодаря, господин Декастро. Не, вото. Първа част, по именно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. Провато. Пропоста... Приема се. Предложение на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Законодателна резолюция по на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Докладът Капула Сантус. Изменение едно. По име на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Предложение на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция по имено гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Докладът Дантен. Изменение едно. По имено гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Предложение на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. Законодателната резолюция по име на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме докладка по Сантос. Първо изменение, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Предложение на комисията. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Законодателна резолюция. По име на гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Доклада ДЕС. Блок 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Блок 2 отпада. Предложението на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се. По законодателната резолюция, по име на гласуване, край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме доклада Власък, е, изменени 5, кой е за? Докладчикът иска да каже нещо. Заповядайте, господин Власък. Дами и господа, ще гласуваме след малко за нашият законодателен доклад и за това колко държави членки ще могат да се възползват от европейските структурни фондове. В много случаи работим заедно с съвета и нашите парламентарни комисии се произнасят нееднократно за това, че фондовете трябва да бъдат за всички, а не за едни, а пък за други не. За съжаление обаче, юридическите служби на съвета са на друго мнение и не смятат, че това представлява нарушение на равнопоставеността на държавите членки членки. Аз като докладчик си свърших работата и преговарях за мандата, с който бях натоварен, въпреки че аз самият лично не споделям това мнение. Благодаря. Тя фаворе. Благодаря. Изменение 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Предложение на комисията, кой е за, против, въздържали се, приема се законодателната резолюция по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Докладът Албрихт. Заповядайте. Моят, е, моят пулт не работи, е, затова моля е, техника да дойде да види какво става. Докладът Албрихт. Заповядайте. Господин Товариш. Сеньора президент, vamos жутар и фаворавелмент. Гос, госпожо председател, ние ще гласуваме против доклада Обрехт, защото в него се предвижда разпределение на средства между различните държави. Държавите, които са засегнати от безработицата, не са включени. Страните от тройката Гърция, Ирландия, Португалия са включени с скандално това, което правим. От много месеца се казва, че правим нещо срещу младежката безработица и сега идва един доклад, който ще гласуваме такъв какъвто е. Това са решения взети по коридорите на съвета. Те не са демократично легитимни. Нямаме техническа възможност срещу тях. Изобщо това не отговаря на действителността. Добре, гласуваме сега изменение 2. По именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Поима на гласуване. Гласувайте сега. Край. Отхвърля се. Изменение номер 4. Поима на гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 5. По име на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. По име на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. 7. на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение номер 8. на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 9 по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме по предложението на комисията. Кой е за? Господин Обрит, Господин Ламсторф. Имам една молба към службите. Правилника а, а, казва, че ще гласуваме именно при особено важни решения. Разбирам, че зелените имат проблем с, с доклада, но не мисля, че всяко отделно гласуване по всяко отделно изменение е толкова важно, че трябва да го гласуваме електронно. Благодаря. Bene, ora al voto la proposta della Благодаря. Гласуваме сега предложението на комисията. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме по а, законодателната резолюция, по на гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Следващата точка е доклад на Лавин и давам думата на докладчика. Eh, eh, Много благодаря. Бих искала да кажа следното. Този доклад бе предмет на обсъждане, оживено такова, <laughs> в парламентарната комисия. Бяхме против е, е, предложението на Европейската комисия, но тя ни увери, че липсите, които съществуват за момента в доклада, ще бъдат поправени. Благодаря. Благодаря. Сега гласуването по доклада. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме доклада Фокс Хефнер. Господин Хефнер иска да каже нещо. Либи колеги! Уважаеми колеги, Имаме три устни е, изменения. Е, искам да ви обясня е, за тях, за да може да не прекъсваме гласуването. Тези изменения са чисто от техническо естество, две са лингвистични след гласуването в комисията, а третото предложение за устно е, изменение а, иска да заличи думата Брюксел а, от един от текстовете, за да се запази основния дух на а, доклада, т.е. да не взимаме отношение за Брюксел или Страсбург. Мисля, че всички а, членове на този парламент могат да гласуват за това изменени. Тук не става дума за конкретно седалище на парламента, а за правото на парламента а, за в бъдеще сам да взима решава, а, решение по този въпрос, а не да бъде третиран като някакъв подорган на останалите европейски институции. Е, Благодаря. Когато стигнем до устните предложения, ще му обърнем по подбаващото внимание. Сега гласуваме изменение номер едно. Е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, по поименно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Второ изменение, е първа част. За против въздържали се приема се. Втора част по именно гласуване. Гласувайте сега. За. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Параграф 5. По именно гласуване. Гласувайте сега. Край. Приема се. Сега гласуваме по устните изменения. Ако имате възражения, то трябва да ги е, направите сега. 40 е, член на Европейския парламент е, станаха прави. Не можем да гласуваме от това и гласуваме първа част. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, по поименно гласуване. Искате ли да гласуваме електронно първа част? Да гласувате сега. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Кой е за? Моля гласувайте с ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Проверяваме електронно Трета част. Гласувайте сега. Отхвърля се. Искам да ви помоля да давате знак с ръка по-ясно. Сега, има ли възражение срещу второто устно изменение? Има възражения. Продължаваме нататък. Параграф 9, първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част, по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла А. Към нея има устно изменение. Има ли възражение срещу него? Няма възражение. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Д, кой е против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Точка от преамбюла F. Извинявам се. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част, по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Точка пробила О, кой е за, против, въздържали се, приема се. Точка пробила Т, първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част по именно гласуване. Гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме по цялата резолюция. По именно гласуване гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се.